Разбрах какъв знак ми дава Пилар. 598 за, против, въздържали се, приема се. 599 за, против, въздържали се, приема се. 600 за, против, въздържали се, приема се. 601 за, против, въздържали се, приема се. 602 за, против, въздържали се, приема се. 603 за, против, въздържали се, приема се. 604 за, против, въздържали се, приема се. 605 за, против, въздържали се, приема се. 606 за, против, въздържали се, отхвърля се. 607 за, против, въздържали се, приема се. 608 за, против, въздържали се, приема се. 609 за, против, въздържали се, приема се. 610 за, против, въздържали се, приема се. 611 за, против, въздържали се, приема се. 612 за, против, въздържали се, приема се. 613 за, против, въздържали се, приема се. 614 се приема, 615 за, против, въздържали се, приема се, 616 за, против, въздържали се, приема се. 617 и 618 заедно се приемат. 619 за, против, въздържали се, приема се. 620 за, против, въздържали се, приема се. 621 за, против, въздържали се, приема се. 622 за, против, въздържали се, приема се. 620 Три за, против, е, отхвърля се. 624 за, против, въздържали се, приема се. 625 за, против, въздържали се, приема се. 626 за, против, въздържали се, приема се. 627 за, против, въздържали се, приема се 628 за, против, въздържали се, отхвърля се 629 за, против, въздържали се, приема се 630 за, против, въздържали се, приема се 631 за, против, въздържали се, приема се 632 за, против, въздържали се, приема се 633 за, против, въздържали се, приема се 634 за, против, въздържали се, приема се 635 за, против, въздържали се, приема се 636 за, против, въздържали се, приема се 637 за, против, въздържали се, приема се 638 за, против, въздържали се, приема се 639 за, против, въздържали се, приема се 640 за, против, въздържали се, приема се 641 за, против, въздържали се, приема се 97 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 102, второ, заедно. Приемат се. Две на докладчика за против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение, отхвърля се. Пето за против, въздържали се, приема се. Трето изменение, за против въздържали се, приема се. Шесто изменение за против въздържали се, отхвърля се. Десето, 102 се поправя а, председателката разделно на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. 103-то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 117 и 118 амблок. За, против, въздържали се, приема се. 121, 122, 123 амблок. За, против, въздържали се, приема се. 126. За, против, въздържали се, приема се. 127. За, против, въздържали се, приема се. 14. За, против, въздържали се, приема се. 6. За, против, въздържали се, приема се. 15. 100 на разделно, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 129. За, против, въздържали се, приема се. 16. За, против, въздържали се, приема се. 134. За, против, въздържали се, отхвърля се. 135 и 136 амблок. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. 138. За, против, въздържали се, приема се. 21. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. И така. Моля, гласувайте по целия текст с така направените изменения. Край на гласуването. Прекратете гласуването. 48 за, 7 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. Сега по преговорите, моля, гласувайте. Браво, госпожо председател, браво. И така, моля, гласувайте по преговорите. Моля, гласувайте. Още не, не всички са гласували. Никой ли не иска да гласува? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 50 за, един глас против, двама въздържали се. Поздравления. Следващия доклад. Право, господин Беле. Allora, voi che facciamo fare sto 400? Facciamo, non credo che se lo fai, non puoi farlo recuperare. Il bambino, che non...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 е, изменението е в две части. Първа част, извинява се председател слушата, за, против, е, приема се. Втора част, е, за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Не беше ясно последното гласуване. Разпадна се. 23 a favore, 25 contrarie, respinto. Отхвърля се 25 срещу 23. Това беше втора част. Трето е, компромисно предложение срещу, е, за, против, е, въздържали се, приема се. 33 за, против, отхвърля се. 35 за, срещу, против, Приема се. А, е, въздържали? Приема се. 9 от докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10 от бюджет. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47. 10 от бюджет. Гласуваме за 10 от е, бюджет. Край на гласуването. 36-70. Приема се. 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно предложение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за против, въздържали се, приема се. 14 от бюджет за против, въздържали се, приема се. 51 за против, въздържали се, отхвърля се. 15 от бюджет за против, въздържали се, приема се. 52 за против, въздържали се, отхвърля се. 16 от бюджет за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим ли отново 59? Кра... Започва гласуване по 59. Твърде много колеги от социалистическата групата на социалистите гласуват. Край на гласуването отхвърля се 28 също 24. 16. Извинява се председателката. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. 63. За, против, въздържали се,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 19 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 20 отново. Гласувайте за 20 отново. 70 бе отхвърлено, сега сме на 20. Край на гласуването. Отхвърля се 29 срещу 26. 71 от две части. По първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим ли втората част? Значи втората част по 7, на 71. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 28 на 26. 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 73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 Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 с всичките е, устни измерения, въздържали се, е, приема се. 30 против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 първа част за, против, въздържали се, приема се. 6 втора част за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но ще проверим отново. Втора част на шесто изменение. Гласувайте. Мутационе Хюжа. Край на гласуването. Всъщност е, наравно 27, което означава, че се отхвърля. 31. За, против, въздържали се, отпада. 32. За, против, въздържали се, приема се. 7. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно, електронно гласуване. Е, гласувайте. Вотационе кюза. Край на гласуването. 47 за, 61 против. Е, приема се господин Крамер. Благодаря. Благодаря, колеги, за вашето съдействие при гласуването. Сега правим 5 минутна почивка. Ако някой желае да напусне, да го направи, след което продължаваме заседанието. Questo non funziona. Allora, ricominciamo i lavori. Да започнем отново работа. Сега давам думата по следващата точка на колегата Тошеновски. Vážená пани, vážená paní předsedkyně, kolegové. Уважаема госпожа председател, колеги, Днес отново ще разгледаме едно предложение, което сме обсъждали неведнъж. Организирахме дори и публично изслушване. Знаете, че това е тема, по която отдавна дискутираме. По отношение на широко лентовия интернет, сме, е, имаше 274 изменения и ние заедно с, с докладчиците в Сянка подготвихме 37 компромисни изменения. А по други все още търсим е, най-приемливата формулировка, която да получи подкрепата на всички политически групи. Няма да припомням приоритетите, които сме си определили и които са залегнали в документа. Вече не веднъж сме ги засягали. Искам само да ви кажа, че а, е, има промени в целите, свързани с цифровата програма и трябва да адаптираме тези цели, за да може Европа да стане конкурентно способна в модерния свят и да се умее да заеме достойна за нея позиция в областта на новите технологии. Тук става въпрос за конкуренцията не само в, на пазара, в, между предприятията, а във всички области. Една от целите е да се гарантира достъп до широко лентов и свръхскоростен интернет на всички домакинства минимум 100 мегабайта и поне половината от, от домакинствата трябва да има достъп до а, а, интернет до поне 1 мегабайт. Трябва да намерим най-точната формулировка. Опитваме се да гарантираме гъвкавост проекта, за да отчетем многообразието на проекти и различията между държавите членки. Знаете, че редица, че европейските страни са подготвени в доста различна степен. Втория аспект е тех, технологичната неутралност, неутралността в технологично отношение. Така че да има равно третиране и насочване на средствата към най-добрите технологии. Искаме да а, поощрим а, повишаването на технологичното равнище. И да се Да, да, да, да, наблягаме също така на проучване на търсенето, така че проектите да вземат предвид потребностите на потребителите и на ползвателите на телекомуникации, на интернет. Тоест, услугите, които ще се предлагат, трябва да отидат още по-далеч от сегашните, сегашното търсене, сегашните потребности. Света се развива шеметно бързо и това, което е актуално днес, утре ще бъде морално устаряло. със всеки изминал ден нещата се развиват. Искам да благодаря на господин Хъкмар, госпожа Тротман за изключително ефикасната им подкрепа, благодарение на измененията, които те внесаха и на дискусиите с тях, документът се обогати и ние имаме готовност да внесем и още промени, за да стане наистина напълно подходящ на вашите очаквания. Припомням, че, ще гласу... се гласува на 5 ноември в а, комисията и ако бъде прият, ще бъде разгледан на пленарното през януари 2013 година. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Сега давам думата на... А, той на докладчиците в um, Благодаря. Благодаря много. Благодаря и поздравявам господин Тосановски. Докладът му е, поне както аз го виждам, е, е засегнал най-важните неща, които трябва да, върху които трябва да работим, а именно да, да фокусираме по-добре целите си. Е, ние обсъждаме редица от тези проблеми, е, свързани с широколентовия интернет. Е, многократно сме ги обсъждали в, този, в тези комисии. Това, което ме смущава и което трябва да послужи за основа на нашите дискусии и решение, е, че голяма част от най-динамичното развитие – е, свързано с интернет и с широколентовия спектър. Всъщност не става, не се случва в Европа. В Южна Корея една от е, младите енергични е, е азиатски економики е водещата сила в момента. Е, е, след Южна Корея е, идват е, емиратствата, емирствата, Хонг-Конг, Япония, Индия. Това показва, че това е едно доста трудно развитие. Ние в Европа рискуваме е, да сме далеч от първото място, далеч от второто, третото и четвъртото място в тази класация. От моя гледна точка, скъпи колеги, тук не става дума за капацитет или скорост на широколентов е, интернет. Става дума за разработването на нови услуги. Не отдавна, не беше отдавна, е, когато ние бяхме доволни, когато можехме да изпратим имейл, писма, или е, не знае дали колегите си спомнят, е, когато е, фона на екрана беше зелен, буквите жълти и ние се радвахме, изглеждаше фантастично. Но това бяха друг вид услуги от тези, с които сме свикнали днес. Фактът е, че по-големия капацитет, който имаме, колкото повече капацитет имаме, толкова повече услуги ще поемат това бързо развитие, както казваме с, виждаме с АПС. Е, прави ми впечатление, че в Япония те е, е, изпробват оптични кабели, е, които сега които преднасят 14 милиарда байта в секунда. Това е цифра, която не може да се обхване. 14 трилиона, извинете, трилиона е, е хиляда, с хиляда повече от гигабайтовете съответните. Е, това е, е... Не смятам, че това ще вреда на нещата, че ще е нещо обичайно, но това показва, че ние е, променяме, изтласкаме границите на човешките, на възможностите непрекъснато. Е, според мен, когато залагаме целите за бъдещите, бъдещите, ние, бъдещия капацитет на Европа, трябва да мислим за 20 2020 е, година, не 2012. Защото това, което ще ни удовлетворява през 2012, ще бъде вече е, история, минало в 2020. Да помислим как излежаха нещата през 2004 и бързото развитие, на което бяхме свидетели. И отново, е, пак е, казвам, не става дума за капацитета от технологична гледна точка, а става дума за разработването на нови услуги и какво е, ни дават възможност да правим. Това дефинира капацитета, продуктивността, производителността и ефективността на нашите економики. Според мен това е една от най-основните е, сфери за способността на Европа и за бързо развитие на нашата цифрова и е, економика и економика на услугите. Тя, това дава възможност също на телеком операторите телекомуни... в Европа да заемат е, една, едно водещо място. Колкото до целите, които си поставяме, мисля, че компромисите, които очерта господин Досановски са приемливи, са добри, но аз искам да е, смятам, че това не е достатъчно. Ще кажа три съображения. Първо, нашите цели са свързани с определени критерии. Това означава, че целите, които си поставяме, ще се отразят, имат е, е, реални последствия. Твърде високи цели, е, твърде ниско развитие. По-високи цели, по-големи цели, по-бързо развитие. Когато свързваме това с определените критерии е, според мен нашата отговорност е да направим така, защото големите ни градове и университети, университетски градове да имат най-големия капацитет в е, света. Това е, пред... това е условие за е, водеща роля. В противен случай трябва да занижим целите си. Но мисля, че всички тук сме съгласни каква трябва да е целта ни. И а, е, това е второто ми съображение. Когато залагаме целите сега, ние дефинираме и структурите за 2020, защото инвестициите, които днес се правят, е, трудно ще бъдат е, заменени, заместени след 2-3 години. Тоест, ако сега заложим твърде ниски критерии и цели, ние се обвързваме и е, в една неконкурентна инфраструктура относно широколентовия интернет. Е, и е, това е, се наблюдава в много страни на Европа, където се инвестират в е, широколентови спектър, но целите са твърде занижени тук не говоря за селски райони, говоря за гъстонаселени и економически развити е, райони. Е, все пак целите, е, и въпреки това целите са твърде ниски и те са свързани с малък капацитет, което е спънка, пречи на развитие и експлуатиране на възможностите. Третието съображение – ако мислим сериозно за това да се е, възползваме от е, цифровия дивиденд или изискванията за заетост в е, селските райони, това а, ние не би трябвало да изостанем а, от целите за 2015, 2017 и 2020. Затова е важно с, а, чрез гъвкавостта, за която говори докладчика, все пак да се придържаме към целите 1 гигабайт за гъстонаселени райони, но 100 гигабайта за селскостопанските райони. Защото в противен случай а, нашите а, повечето райони ще бъдат селскостопански в този смисъл на думата в бъдеще бъдеще. Благодаря. Катрин Тротман, прего. Благодаря, госпожо председател. А, също искам да приветствам за отличното сътрудничество с докладчика, господин Тошеновски и се радвам, че успяхме да допринесем за работата му. Залогът а, на този доклад е троен той засяга първо обхващането, покриването на европейската територия с интернет, второ развитието на услугите и трето приноса към економическото възстановяване в полза на всички наши европейски съграждани. Трябва с този доклад да гарантираме ефикасна система, защото без да бъде ефикасна системата, няма да направим нищо, просто ще пропуснем възможността да постигнем реална конкурентоспособност на Европа. Същевременно има и друг залог, а това е да не се намали е, е, размера на средствата, който се заделя за е, новите технологии в областта на телекомуникациите. Искам да отбележа основните е, пунктове, по които постигнахме съгласие и висящите въпроси, както и някои е, заключения. Е, пунктовете, по които сме съгласни, са три вида. Първо, по предложението на групата на експерти, които подпомагаха комисия, днес имаме консенсус както по полето на правомощите, така и по избора на секторите. Второ, създаването на синергии с другите сектори, енергетика и транспорт също трябва да се привилегирова, но трябва да сме бдителни, да не те да, да, да навлязат да, да, в нашия сектор. Трето, съгласни сме, че трябва да се засили участието на местните власти. Остават от няколко висящи въпроса и по-специално въпроса за целите. Отлично разбирам желанието на колегата Марк и на докладчика а, да бъдат амбициозни от името на Европейския съюз. Аз също но а, Европейската комисия а, смята, че ще бъде много трудно да се постигнат целите от цифровата програма и да, се, да си поставяме още по-амбициозни цели. И, е, има риск да оставим вече изолираните територии извън а, м, дигитализацията, цифровизацията. Няма да можем да получим необходимото фи, публично финансиране, и за това а, трябва да ви кажа, че местните власти навсякъде в Европейския съюз, е, и особено тези, които в момента не могат да развиват а, а, мрежите, са много обезпокоени. Тук става въпрос за средноскоростен интернет. Така че ми се ще нашата комисия много, да бъде много предпазлива в това отношение. Ние имаме е, поставяме си цели, които са доста далеч от... Ако тези цели са далеч от социалните и териториални реалности, няма да получим никакъв резултат. Освен това, трябва да внимаваме в териториите, където тези цели не могат да бъдат постигнати, механизма за взаимосвързаност в Европа да може да се прилага може да, да дадем приоритет само на проекти, които отиват над 1 гигабит в секунда. За прилагането на механизма автора предлага да се направи маркетинг анализ преди да се започне осъществяването на програмата. Съгласни сме, но там, където може да се финансира от частни фондове, няма нужда да се инвестира. И но, трябва да се посочи също, че проучвателната фаза не може да трае прекалено много, забавяйки частните инвестиции. Освен това, трябва внимателно да разгледаме частта за телекомуникациите, инфраструктура и услуги, сектор, който трябва да бъде финансиран, за да се гарантира и економическото възстановяване и, да, и конкурентоспособността на Европа. Трябва да се види какви, какъв размер на инвестиции се иска и как трябва да, пред, да действаме. Освен това имаме още една цел, която ще припомня в заключение, а именно да се съчетаем с хоризонталния доклад. Не може да отговорим на основните насоки, ако вървим в друга посока, определяйки други цели. Смятам, че трябва да препратим към основните насоки и това е нашата препоръка, ако искаме да не създадем противоречия. И накрая за конкретния контрол на процеса и ролята на Европейската инвестиционна банка и другите заинтересовани страни. В момента това се обмисля в съвета. Имаме колективна доктрина тук в комисиите, в парламента, преди тристранната среща, защото ако успеем да е, говорим с един глас, ще бъде по-лесно, понеже в окончателното решение ще се вземе в разговорите с съвета. Благодаря. Е, благодаря сега Юрин Клаусман. Моля. Благодаря, госпожо председател. Както току-що каза нашата е, преждеговорившите, наистина ние даваме принципното си съгласие с е, компромиса. Е, това е във вярата посока, но има няколко въпроса, които бъдат съмнение. Първо, позицията на... Те ще почитая позицията на АЛДЕ. Ние смятаме, че е, е, и нашите възражения се отнасят до изплащането, изплащането на финансова е, помощ. Финансовите инструменти няма да са достатъчни, така че трябва да направим тези идеи привлекателни за частния инвеститор Разбира се, трябва да се съобразяваме и с търсенето, когато решаваме кои проекти ще бъдат финансирани трябва да вземем предвид и това, че селските райони е, е, имат е, по, са по-рядко населени, че там наистина трябва да търсим по-голяма ефективност някои е, е, тези е, сълскомански райони са леко пренебрегнати. Там би трябвало да наблегнем на малките и средни предприятия и имаме нужда от добра, качествен широколентов интернет, за да, да помогнем именно на тези малки и средни предприятия и сферата на услуги, които са особено важни там би трябвало да помислим и за това, че е, имаме работа и с частни инвестиции. Значи, когато залагаме твърде високи цели и твърде високи изисквания, никой няма да инвестира, защото липсват финансови ресурс и тогава това означава, че сме направили грешка. Твърде реалистични, е, твърде амбициозните цели трябва също времено да са и реалистични и да са ориентирани към е, към е, големите градове, е, където, към които е ориентиран широколентови интернет предимно, но трябва да правим разлика между тези гъсто населени градски райони и селските райони Разбира се, тук трябва да се съобразим и с фактора технологически неутр... технологична неутралност. Трябва да намерим дефиниция на open access, на открит достъп. Е, не трябва да търсим нови дефиниции в тази рамка. Е, е, сегашното състояние е, на държавите членки изисква допълнително съкрещаване на бюджетите за тази е, сфера, е, но не трябва наистина да жертваме основни принципи в това отношение. Е, както казах, за Европа е важно е, в тази област да водим, да е, поемем водеща роля и е, би трябвало наистина е, да постигнем едно изравняване между е, силните и слаби е, държави членки, е, да подпомагаме е, е, с европейски средства и мерки е, слабите, е, така че да се получи е, съответно равновесие, което е в полза на Европа. Благодаря. Благодаря. Думата има Амелия Андерзатър. Благодаря. Ще започна също с благодарности към докладчик господин Тосановски за работата им по това досие. Компромисните изменения, които обсъждаме в е, е, е репортерите в е, Сянка, е, са е, балансирани. Всъщност аз съм е, съгласна с повечето коментари направени тук. За съжаление, господин Кройцман спомена тук именно, че е, телекомуникационната мрежа като част от е, фонда Свързане на Европа е, попада в сферата на бюджетните преговори. Е, част от тази програма, която е посветена на е, услугите на електронното правителство и е нещо, което е много, за което има особена нужда, така че моля свържете се с съответните държави членки по този въпрос. Трябва да запазим тази програма. Сега, добре е да имаме амбициозни цели, е, хубаво е да имаме амбиции е, по всички съображения, които господин Хакмарк е, спомена, но и по-голямото, по-крупното предложение за Connecting Europe и другите трябва да се развият публичния

Всъщност до сега имаме успех в е, създаване на конкурентен пазар в Европа. Стрикното разделя между собствеността върху инфраструктурата и предоставянето на услуги се оказа успешно в Южна Корея, е, Хонг-Конг, е, Индия, където високоскоростното покритие е доста голямо. Добре е да се поддържа този баланс между предлагането на между инфраструктурите предлаганите услуги, е, което ще гарантира конкурентност на пазара и на по-късен етап. Така че аз е, наистина настоявам да е, се придържаме към тази, това разграничаване в компромисните предложения. В експертната група ние обсъждахме делегираните актове. Е, няма ни, е, трябва ни експерт, експертна оценка. Добре е, че госпожа Траутман спомена това и тя каза, направи добри предложения в това отношение. В контекста на услугите и това не, не излезе, не, не бе засегнато в нашите разговори, а, а, а именно това е програмите за защита на децата. Аз съм съгласен с повечето състоях освен с а, а, връзката а, с бюджета за, за а, образование. А, Напоследък проблемите, които изникват, свързани с децата, са проблеми, които обичай, обикновено, на които обикновено се натъкваме, когато децата работят с интернет. Но трябва да помислим за проблемите на млади хора, когато работят онлайн, преди да заделим твърде голям бюджет за това, за да може средствата да се използват целенасочено, особено сега и особено при положение, че ще има съкрещение в бюджета, така или иначе. Благодаря. Благодаря е, много. сега ще преминем към други желаящи да се изкажат. Благодаря, госпожо председател. Поздравление е, за докладчика и за докладчиците в Сянка за отличната работа, която е, са свършили. И след всичко, което се каза, което аз напълно подкрепям, по-голямата му част. Е, бих искал да спомена някои аспекти, по които не съм толкова съгласен. Е, предимствата е, на действията на комисията за развитие на мрежите, на преносните мрежи и другите мрежи, далеко съобщения. Всичко това е много добре, а, ние знаем от ежедневната си а, дейност, че а, този пренос на данни става все по-значим. До степен, че няколко а, проучвания показват изключителен експоненциален ръст за следващите години. Така че е изключително важно да разполагаме с тези високоскоростни мрежи, така че да отговорим на потребностите на пазара за пренос на данни. Има друг важен въпрос, на който трябва да се обърне внимание, според мен. Не само че тези средства могат да се използват за свръхскоростни интернет или високоскоростни интернет, но също така дават възможност за създаване на нови услуги. И наистина тези проекти трябва да бъдат обвързани с услуги в публичната администрация, например, или трансграничните услуги. Това наистина има огромно значение. И те, подобни проекти могат да запълнят тази празнина. Комисията, разбира се, не затваря вратите пред нито един проект, но не трябва да забравяме нещо изключително важно. Веждането на дигитална услуга, поражда а, веднага нови потребности а, за потребителите и за предоставящите услуги, за операторите. Така че а, това води до все нови и нови а, потребности, така че наистина растежът е експоненциален. Не става дума само за една услуга, а имаме верижна реакция, нещо съвсем ново в целия този отрасъл и свързаните с него. Така че за мен е изключително важно да се подчертае тази е, необходимост за създаване условия за нови е, услуги. И сега искам да отправя един призив към всички колеги. Предвидените средства 9 милиарда и 900 милиона, ако не се лъжа, за тази част от мрежата, Е, бих е, искала е, тези средства да бъдат съкратени или да бъдат пренасочени към друг отрасъл, да речем към транспорта. Разбира се, и там има нужди от финансиране, но това не трябва да стане в ущърп на предвиденото за а, този сектор от комисията. Аз работя съвместно с правителството в тази насока и наистина държа да подчертая пред членовете на комисията, че се налагат усилия за това да не се свиват тези средства, да не се съкръщава този фонд. А освен това, трябва да се спазват препоръките на комисията за разпределението по сектори. Това е от изключително значение, защото ако не разполагаме с съответните средства, нищо няма да постигнем. Няма да има бързи е, връзки в телекомуникационната сфера и нищо няма да постигнем. Благодаря ви. Благодаря. Господин Оди има думата. Благодаря, госпожо председател. Това е много важна тема трансевропейски телекомуникационни мрежи, но те се вписват в по-общата сфера на телекомуникации и транспорта. И 50 милиарда евро се предвиждат за всички тези мрежи, а 9 милиарда и 200 милиона са предвидени за това, което обсъждаме днес. Аз смятам, че наистина ние се намираме на светлинни години от потребностите на континента между 1000 и 1500 милиарда евро са необходимите инвестиции в тази сфера. И разбира се, трябва да обсъждаме този въпрос, но трябва да си зададем също така въпроси дали в този голям проект, инфраструктурен проект, по който е на път да се постигне консенсус, дали е в рамките на Европа 2020 се предвиждат наистина тези средства, които са необходими на континента. И като спазваме логиката на пазара, установяваме, че тя всъщност не се спазва. Така че нека да сме наясно. Ако пазара не отговаря на потребностите, трябва публичната сфера да се намеси така, че европейските граждани да имат общ достъп, равнопоставеност при достъпа до интернет, където и да се намират в Европа. Има територии, които а, са слабо населени, а, и това и по-специално островните региони и планинските, но там трябва да действа принципа за европейска солидарност. По отношение на финансирането, това винаги е проблем – смятам, че не се отделя достатъчно време по въпросите на финансирането. Има държави членки преминали през 20 век, финансирайки всички иновации в 20 век, а в 21 век също ще има много нови открития. Всъщност сега установяваме, че не могат да бъдат е, покрити някои територии, не може да им се осигури е, такова е, покритие. Какво се случи в 20 век? Е, ще дам пример с моята държава членка. Електрификацията на селските райони е, беше финансирана с много малък процент от това, което е плащало населението. И се питам дали, що се отнася до тези трансевропейски мрежи, енергийни, транспортни, телекомуникационни, дали не може да се създаде някакъв европейски фонд с задължително процент, който ще се плаща от потребителя, не, няма да бъде някаква такса, а, но в моята група не, нямам широка подкрепа, но а, смятам, че ако а, наистина искаме да работим в тази посока и да бъде в синя зона нашия континент на планетата, трябва да намерим правилните механизми, солидарност и за финансиране. Благодаря ви. Благодаря, колега Оди, и благодаря за вашите предложения. А сега комисията има думата. Е, добре дошъл, казваме на новия директор, далеко съобщение, господин Дакьола, който за първи път ще говори пред нас. Това е бойното ви е, кръщение. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да съм тук. Бил съм в парламента и преди в другото ми качество, като председател на е, групата на регулаторите и на групата за радиочастотна е, политика. За първ път съм в тази група е, и се радвам, че имам такава възможност. Благодаря много на докладчиците е, в сянка и на депутатите за свършената работа и за дискусията днес. Днес ние сме в качеството си на слушатели, на наблюдатели и ни е много приятно да сме свидетели на този важен дебат е, по докладите и последващата работата. работа. Нека да подчертая значението за Европейски съюз на е, тази е, програма CFICT е, това са основни средства и е една, една значителна сума в сравнение с това колко би струвало това на гражданите. Но това е много важна е, основна начална сума. Е, ние е, направихме сметка, че инвестициите в е, като, като се множи минимум с 3 до, за грантове и до 8% за финансови инструменти, това означава, че ние всъщност инжектираме подкрепа, която като се мултиплицира ще възлезе на 50 милиарда евро е, значи това е 25%, ние ще осигурим 20% от тази сума, необходима за инфраструктура. Това, както казах, е начална, основна сума, но е много важна. Тук проблема не е, е, че става дума за един е, конкретен е, отрасъл. Тази програма не се отнася до един конкретен, една конкретна програма. Тази програма има за цел да промени нашето общество към по-добро, да предостави по-добри електронни услуги от държавните институции към гражданите. Тя ще даде възможност да свържим нашите малки и средни предприятия с инфраструктурата на, в клауд. Клауд компютирането дава възможност на малки компании да имат достъп до свръхбързи компютри и висококачествени но, информационни услуги. Независимо къде те се намират, те ще бъдат не по-малко конкурентни от големите корпорации. А малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика, така че това е много важно. Както казах, тук на става дума само за изграждане на инфраструктура. СЕФ се състои от два елемента инфраструктурната и, сфера и, страната на услугите ние решихме да ги придвижаме заедно и това е факт, защото няма услуга без съответна инфраструктура, а инфраструктурата без услугите, които произвежда, е безсмислено. И това е, е, е специфичното на тази е, програма от два стълба. Европейското измерение е основното. Сега, без подкрепата на Съюза не е възможно да се видят, да, да имаме паневропейски услуги. А тук говорим конкретно за граждани, които се движат и, и компании, които се движат не физически, а в нета, които местят и движат своя своя бизнес и възможности из цяла Европа, установяват бизнес дигитално, цифрово, да, го, да, се преместят, да го преместят от една страна в друга. Или гражданите да пътуват с електронна карта и да получават съответните здравни услуги на всяко място в Европа. Това са много важни е, въпроси, които е, отиват далеч отвъд е, обикновените електронни въпроси, свързани с информационни технологии. Сега, инфраструктурната страна има едно силно е, почетано местно измерение, защото е, това е, дава. Е, тук става дума за достъп до инфраструктурата, и, е, до, до инфраструктурата и това е нещо много местно. Ние приветстваме е, дискусията по, е, за въвеждане на партньори на местно равнище. Това е много важно за инфраструктурната страна на нещата. Е, ние си е, даваме, възможно, е, даваме сметка, че дебата за е, СЕФ ICT е свързан с дискусията за многогодишната финансова рамка. Но тази програма не е за разходване на средства. По-скоро тя се свежда до, до инвестиране на средства. Ето защо проектите, и аз съм убеден, че ще има много проекти, които заслужават финансиране и които в крайна сметка ще се окажат успешни, тези проекти ще върнат, е, ще изплатят тези средства е, след време. Е, от гледната страна на услугите, да помислим само за спестяванията, економите, които могат да бъдат постигнати чрез използване електронни технологии в, държав... в здравното опазването, в държавната администрация, особено в здравеопазването. Това означава, че също същите е, здравни услуги, същото е, ще се предоставят за по-малко пари, е, простичко казано. Така че, е, гледайки на CFICT, трябва да гледаме на тази програма в е, светлината на това, което тя ще донесе и е, какви економии ще генерира на публични средства. Нека да видим какво би се случило, ако програмата забуксува. Според нашите изчисления, 50 милиона граждани няма да получат широколентов интернет в краткосочен план. Според нашите е, оценки. Е, няколко стотин институции, които днес е, действат в сферата на услугите, няма да получат достъп до технологията в облак ние рискуваме по този начин малките и предприятия да бъдат откъснати, изолирани от е, технологията е, е, в облак. В това отношение сме на критичен, в критичен момент, ако Европа иска да възприеме водеща позиция в, от времето на развитие на GSM, а те, тези времена са минали вече, сега, ако Европа трябва да инвестира в инфраструктури, това означава поне три. Е, в 4G, е, това означава поне 3%. Lei, dottor Viola, e gli auguri per il suo lavoro e la certezza che... Благодаря, благодаря ви за е, работата и за сътрудничеството на комисията. За кратко заключение давам думата на колегата Кройцман. После ще минем към следващата. <laughs> No eh, eh, Paní předsedkyně, skutečně velice rychle. Eh, Госпожо председател, е, ще бъда съвсем кратък. Заедно с колегите ми се опитваме да постигнем две малко противоречиви цели – т.е. да поощрим най-висшето техническо или технологично равнище и също времено да не забравяме селските райони. Мисля, че ще намерим общото, което да ни позволи да насърчим високоскоростния и широколентов интернет и също времено да обхванем и тези региони. Както каза господин Оди, това, което ни се вижда върха на техниката днес към 2020 година ще бъде вече нещо от миналото. желанието, целта да не се забравят селските региони, както каза госпожа Тротман, е също много важна. Напълно съм съгласен с нея. Трябва да намерим а, а, начин да най-малкото да не увеличаваме пропаста, която вече разделя а, урбанизираните от селските региони. Няма да търсим нови дефиниции, защото това може да осложни нещата. Искаме просто да има достъп за всички тези, които искат да използват възможностите на интернет. Благодаря на всички, които направиха коментари. Господин Оди говори за а, участието и на частния сектор, за да може да се е, използват и тези инвестиции. В рамките на публичното изслушване имахме възможност за да чуем становищата на индустриалци, на предприятия и виждаме, че те също са мотивирани да работят в тази насок. Смятам, че ще намерим начин да намерим формулировки, приемливи формулировки за все още висящите аспекти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. С това приключваме дискусията. Гласуването в комисията ИТРЕ ще бъде на 5 ноември, а през януари в пленарно заседание. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изменение директива 2003-98 относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Днес Давам веднага думата на колегата Калвин. Much, uh, Благодаря, госпожо председател. Ще ви представя кратка информация за това къде се намираме в момента, защото все още трябва да разработим становището. Предстои да разработим становището на, комисията. Около 130 изменения сме получили. Доколкото разбирам, тази сутрин е, се е явило и английски превод на, тази, е, на този вариант, но без да влизам в подробности по измененията, ще ви кажа общото впечатление, което получих от начина по който колегите предлаг, са направили тези предложения. Е, повечето от тях е, са в духа на е, разтваряне, отваряне на информацията, и е, в духа на директивата, това, което директивата се опитва да постигне. Все пак остават си старите е, деликатни е, е, чувствителни места, е, които са повод за които ни смущават, е, включително е, ценообразуването, е, какво е, ще се включи в е, е цената за обществената информация, която ще се, се представя, променя на е, процедурите мерки за оправдаване на е, обосновка на цената, е, е, по-малко бреме върху държавните публичните органи, които трябва да предоставят тази информация е другата цел. Мисля обаче, че трябва да отидем малко по-далеч от това. Ако искаме да предизвикаме промяна, трябва от публичните органи да трябва органите да направят усилие да не свръх облагат, да не таксуват твърде много много и да не, да не е, е, злоупотребяват с е, публичната информация, информацията, която е тяхно разположение. Колегите от е, политическите групи, от е, докладчите и докладчите в Сянка, ние ще огледаме всички изменения, ще се опитаме да намерим компромиси. Моето желание, разбира се, да изработим текст, който ще получи подкрепата е, ще получи възможно максимално широка подкрепа. Е, три комисии са дали, внесли предложения вече. Култура, е, комисия по култура вече е гласувала за измененията си. Тази седмица ще финализираме вота по Инко и е, Юри. Имко и Юри. В края на седмицата, значи, ще имаме всички изменения и становища върху доклада ни. Ще имаме и преводите и ще започнем да работим по компромисите. Е, графика, който сме приели е, е в крайна сметка мандата за преговори с съвета да се е, приеме, да бъде прият на 5 ноември тук в Итре. Това означава, че ще можем да сме готови и аз ще предложа на докладчите в Сянка да се срещнем в Страсбург, евентуално и да огледаме първите е, изменения и компромиси, та да сме готови за началото на ноември да гласуваме е, по становището в ИТРЕ. Иначе в средата на ноември вече сме заложили дата, първата дата за, трен, за трилога с Кипърското председателство. Това ще бъде 15 ноември Кипри. Добрата новина е, че Кипър, председателството на Кипър е, се опитва е, максимално да придвижи нещата, е, дори по възможност да, да затвори досието до края на годината. Доста ще е напрегнато, но ако съветът е готов да го направи, мисля, че трябва да оценим това. Както казах, в Страсбург ще разгледаме проекто измененията. В началото на ноември ще гласуваме в ИТРЕ да получим мандрат, за да отидем на тристранната е, преговори и в, на 15 ноември ще почнем преговорите с съвета. Това е графика, е, който предвиждаме. Благодаря. Благодаря, господин Калфин наистина такъв график очакваме и ние, а сега тези докладчици, които са тук от името на ЕПП, Седо Алабард. Благодаря. Благодаря първо на докладчика господин Калфин за изготвянето на документа. Както каза той, днес получихме всички изменения в английски превод. Нямахме достатъчно време да обърнем е, внимание на конкретните изменения, но само да кажа, че е, е, смятаме, че ще се намери, ще намерим обща позиция в е, комисията по основните въпроси, които са свързани с таксите, с независимите органи и нещо, което е много важно също, изключителните права върху при публично-частното партньорство, при музеи, библиотеки или обществени публични архиви. Мисля, че всички ние е, имаме за цел да, е, да предоставим, да, да, да дадем по-голям достъп до публичната информация. Е, и в този смисъл трябва да помислим и за таксите, за мен това е един от основните въпроси. Ако можем да обясним в кой случай, в кой случай ще е, е, позволим разширяване на увеличаване на, на разходите е, извън е, допустимото, особено е, е, като част от вътрешната е, стойност или е, да го разглеждаме от гледна точка на частно-публичното е, партньорство е, или какво законодателство е необходимо, за да може това партньорство да продължи да работи в това отношение. В Страсбург ще започнем да обсъждаме конкретните изменения и се надявам, че докладчите в сянка и докладчиците ще могат да постигнат до максимално, да намерят максимален брой компромиси по въпросите и максимално максимално скоро. Благодаря. Не виждам представител на Алде тук, така че сега да дам думата на госпожа Андерс Дотер. Thank you. Um, I want to thank the rapporteur for his... Благодаря на докладчика за неговата удивителна работа по това досие. Повечето от измененията и бележки на моите колеги са приемливи, така че е, е, след едно доста силно предложение от страна на комисията, ние излизаме с е, също силно предложение от страна на парламента. Няколко бележки. Е, при последния ни разговор казах, че е, съвета е, има добри попадения по отношение на откритите формати. сега в, нашите, в, в нашата дефиниция текст формата е отварен, отворен формат. Необходим, не е необходимо следователно да се ограничава допълнително термина. Аз имам идеи, които представят идеите на съвета, но не изключват множество множеството отворени формати, които се използват в момента от общински съвети, малки и средни предприятия, е, НГО-та и е, последно, е, но не най-маловажно, частни лица. Аз ви е, моля да подкрепите тези изменения по член 2 е, и 5, е, членове 2 и 5 съответно. Очуден съм, че изискването за неутралитет на технологиите, който, се възвъж... който възниква от едно от приложенията на групата на ЕПП, защото технологията, това означава да не правим разлика между папирусите и PDF, е, е, но е, не, по принцип не съм против това, но смятам, че трябва да се стремим към отворени формати и трябва да оставим частите формати като, само като вариант, когато отворените, откритите не могат да се използват. Е, в противен случай ние ще поставим в неблагоприятно положение малки и средни предприятия и НГО-та, за които ще е по-трудно да бъдат е, е, оперативни, взаимооперативни с частните формати. Не сме направили предложение в това отношение, защото ние тук подкрепяме напълно докладчика и комисията. Доволни сме, че е, измененията в Юре е, са в смисъл, че информацията в е, публичния сектор, която е цифровизирана, е, ще бъде достъпна за обществеността е, след като е, условията за изключителност е, са заложени в договора и след като този договор изтече, ние направихме това, предложихме това изменение в този, тази комисия, тъй като ще е много лошо, ако частно, публично-частно партньорство отново монополизира достъпа Разбира се, връщам се и до въпроса за публичните радио и телевизионни предаватели. Е, те в момента са освободени от е, действието на тази директива и затова няма сериозни основания. Те е, предават с, действат с публични средства но това е година на, на, между, на разбират, годината на разбирателство и сътрудничество между поколенията. Нека да дадем възможност на младите хора да, за достъп до тези медии, които до голяма степен всъщност дефинират развитието на публичното пространство в Европа. Едно лице, родено, човек роден 45-та или по-рано, за него това е история, но не за хора като мен. Аз съм родена 97-ма. Единството, което знам за германското предаване е, през последното е, столетие, това е, е малкия крокодил, защото това беше добавено някъде в YouTube. Дори в моята държава всичките четяха през 70 е, години е, всъщност е, следяха клиповете по YouTube. Това е моето поколение. Когато мой държавен бродкастър в Швеция предава съответната информация онлайн, аз нямам достъп до нея, защото живея в Белгия. А, може би ще имам достъп, когато се върна в Швеция, края на престоя си тук, но това не е добра културна среда, в която младите европейци трябва да живеят. Е, според мен има голям артистичен потенциал, е, е, културен и, и, и економическия потенциал на повторното използване има, е, огромен, е огромен. Става дума тук и за кохезията в Европа. Не можем обаче същевременно да искаме от младите хора да учат история, след като най-тривиалната задача да има достъп до публичната информация е невъзможна. Така че, моля, включете и е, публичните е, радио и е, телевизионни разпръскватели в тази, в тази в клаузи за ексклюзивност. Много полза ще имаме от това. Няма повече желаящи да се изкажат. Комисията. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам да видя, че както и преди Европейския парламент е, ни оказва широка подкрепа. Искам да благодаря на докладчика за готовността му да сътрудничи с нас и за е, усилията да намери компромисни изменения, които ще можем да разгледаме на тристранната среща. Така че е, отново повтарям, много се радваме на подкрепата на парламента за всички идеи, които са залегнали в предложението на комисията. Това много ни радва. Ще направим всичко възможно да убедим и едната или две е, държави членки, кои, които още не са напълно убедени, е, че е полезно да се разкрият базите данни и да се позволи повторната употреба на информацията от публичния сектор. Надяваме се, че тази идея ще бъде широко възприята, за да може да бъде прието и съответното законодателство. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще по... Господин Калфин, искате ли да приключим дискусията? А, само две изречения. Искам да благодаря на Салвадор Мерия и останалите докладчици в Сянка за работата по най-трудните въпроси е нещо, което ще... И се надяваме, че това ще промени публичната а, комуникация, информация по отношение на а, публичните телевизионни компании. Мисля, че Амелия има право. Това може да предостави нови възможности. Разбира се, трябва да се обмисли аспекта, свързан с авторските права, но смятам, че колкото по-широк е достъпът до информация, толкова по-добре. И е, мисля, че ще успеем да представим компромисни предложения, които няма да размият първоначалния текст на комисията, напротив ще го подсилят. И ще ги обсъдим съвета. Благодаря. Мисля, че с това можем да приключим тази точка. Както каза господин Калфин, ще се гласува на пети ноември. С това приключваме за тази сутрин. Припомня ви, че в 3 часа чакаме госпожа Мойра Гейган Куин, където ще говорим за усилване на международното сътрудничество в областта на научните изследвания.